наградата Сахаров, връчването на наградата Сахаров да не се решава в председателския съвет, а от всички депутати заедно. Колеги, бях информирана, че е за проведена задълбочена дискусия по този въпрос в председателския съвет тази сутрин. Затова считам, че трябва да оставим а, този орган да решава въпроса в бъдеще, но ние ще си отбележим вашето възнъж... възражение. Сега нека да преминем към гласуването. Господин Раздов, по същата тема ли е? Ако това е така, ще трябва да преминем към гласуване. Господин Рамсдов, по същата тема ли искате да вземете отношение? Да, госпожа председател. Да, по тази тема е. Зная, че наградата